ли на едно общо заседание на комисиите. Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и Комисията по правата на жените и равенство между половете ще проведат общо заседание днес след това. Първата точка е приемане на дневния ред. Няма предложения за изменение, затова приемаме дневния ред. Точка втора е одобрение на протокола от заседанието от 3 май, което също беше общо. Протоколите са във вашите папки. Ако няма възражения преди края на днешното заседание, протоколите ще се считат за одобрени. И веднага преминаваме към точка 3 Европейска заповед за осигуряване на защита. Защитата на правата на жертвите на насилие включват и предотвратяване на насилието срещу жените, това е нещо много важно като част от Европейската заповед за осигуряване на защита и за това това досие е в компетенциите и на двете ни комисии, Либе и ФАМ. Двете комисии работят в тясно сътрудничество по този проект от доклад възоснова на правило номер 51. За това тук е и председателя на комисията Либе. Ние заедно ще председателстваме това заседание. Искам да ви напомня, че двете комисии заедно са поискали становище от правната служба на Европейския парламент относно правните основания за това предложение. Освен това, Искам да ви напомня, че сме провели две общи заседания на 3 май и на 1 юни. Дадохме на тези заседания на двамата докладчици възможности да представят това досие и имаха възможности и депутатите да се изкажат по този проект имаше представители на Испанското председателство и на комисията. Освен това, чухме и представяне от правната служба на Европейския парламент е, относно това какво смятат те по въпросите, които сме им задали. Искам да ви напомня, че има писменно становище на правната служба. То е включено във вашите папки. Съвета на министрите обсъди Европейската заповед за осигуряване на защита на срещата си на 4 юни. По-рано дадохме краен срок за измененията. Той беше 9 юни, но имаме сега споразумение между двамата докладчици и решихме датата да бъде преместена напред. Днес Целта е да проведем още веднъж дебати по доклада, особено с оглед на становищата, които сме получили от правната служба и с оглед на разискванията на заседанието на министрите. Ако председателя на комисията Либе няма желание да добави нещо, ще дам думата на двамата докладчици. Първо искам да дам думата на госпожа Хименес от Комисията по правата на жените. Моля. Sí, muchas gracias, señor. Благодаря, госпожо председател. Днес ще продължим да говорим по това решение за защита на жертвите. Знаем, че пътя до тук беше труден. Действително, всеки път, когато става въпрос да въведем нещо ново, Пречките са много. Първо трябва да се разбере подхода и после да се приложи. Знаем, че съществува е, система на съгласуване между е, съвета и парламента. И тук има представители на комисията, които също ще ни помогнат в работата. Но това, което знаем и това, което искат е, всъщност и жертвите, е ние да работим заедно. Защо заедно? Защото, дами и господа, жертвите не разбират древните игри на властимащите или някаква конкуренция над превара между институциите. Жертвите искат ние да им предоставим някакво пространство на сигурност и на свобода точно така, както е казано в Стокхолмската програма и както фигурира в договорите на Европейския съюз. Така че съвместна е целта ни до по-добре да защитим жертвите. Тази обща цел ни обединява нас, съвета, комисията и всеки един сериозен гражданин. Днес задачата ни е да въведем една система за защита. Със сигурност в утрешните дни ще продължим да работим в тази посока чрез други инициативи, предложени от комисията. Например, те казаха, че през 2011 ще предложат други инициативи. Това, което искам да направим днес е да се съсредоточим отново върху тази защита на жертвите, в Европа. Аз съм се ангажирала пред самите е, жертви и този ангажимент е отвъд е, моята държава а, е, или компетенциите на комисията или на съвета. Моят ангажимент пред жертвите е абсолютен. И за това се надявам а, вие да ме последвате. Това, което искам наистина да предоставим едно истинско пространство на сигурност и свобода на жертвите. Това е основно право на всеки гражданин, който се намира на територията на Съюза, така че трябва да проявим амбиция и по-добре да определим това пространство на свобода и сигурност, за което толкова много говорим. Действително, до сега мисля, че не сме били достатъчно амбициозни. Не сме достатъчно амбициозни в Стокхолмската програма. Говорим за жертви, но не обхващаме всички жертви и всички, цялото разнообразие на случаи, защото има много жертви в Европа, които трябва да бъдат защитени. Иска ми се да проявим амбиция, за да можем по-добре да ги е, закриляме и се надявам наистина, че ще ме последвате по този път и ще споделите тази благородна амбиция да има възможно най-високо ниво на закрила. Повтарям, жените, жени, които страдат от насилие, основано на пола, това е проблем за всички наши държави. В е, Испания го знаем, в Андалусия, в моя регион е още по-зле. Много голям брой хора страдат, не само жени, хора, които са застрашени в свободата, в сигурността си. Има жертви на тероризъм, на мафия, на трафик на хора. Има действително директиви, да, наистина знам го, съществуват директиви. Ще се ангажираме, може би, и други директиви да съставяме, но това не трябва да ни попречи да минем през тази система на закрила, защото ще можем да се съоточим точно там, където жертвите имат нужда от нас. Не искам мисълта ми е да е монолитна, да е еднопосочна. Искам действително е, е, с моето изказване да, да обхвана много голяма палитра от случаи. Искам е, да се вслушам и в съвета и в комисията. Бих искала също така да чуя всички колеги, в, по време на работата ми за този доклад се опитах да се свържа с много хора, защото колкото по-широк е консенсусът, толкова по- ще спечелим, толкова повече шанс имаме да спечелим това, това състезание с пречките. Искаме да можем да разполагаме с ефективен инструмент за ежедневната ни работа, който да отговаря на потребностите на жертвите, който да ни послужи действително да, да ги защитим, а не само да ни послужи за аргумент пред избирателите. Благодаря ви много. Благодаря, госпожо Хименес. Давам думата на госпожа Ромеро, за да представи своята гледна точка. Имате думата, госпожо Ромеро. Грация, президента. Благодаря ви, госпожо председател. В деня, в който съвета по ПВР се събра, за да говори по този въпрос на 4 юни, Една българска журналистка, която се нарича Анна Параскелова, бе убита. След това някой се представи в полицията в Люксембург, като заяви, че е убил жена си. Тази информация мина незабелязано. Самите ние не я забелязахме. Но хората, които защитаваме, именно ни осведомиха. И така както полицията в Люксембург си сътрудничи с полицията в Брюксел, за да може да бъде наказано това престъпление, Така обаче няма сътрудничество между тези полицейски сили за превенция на такива престъпления. Затова аз задавам въпроса дали тази журналистка се е радвала на мерки за защита в страната си. Да, тя дори е осъждала тези явления, за насилието. Но ние нямаме а, точна информация, така както и в много други случаи. Защото това насилие, което се упражнява в частната сфера, е непознато насилие. В моята държава има вече осъзнаване на явлението. Всеки път, когато има смъртен случай, тази година има 32 такива, всеки път властите обръщат внимание. Съседите са много внимателни и съществува система а, на, за осведомяване, но за съжаление в Бруксел няма такава система и това убийство мина незабелязано. Разбира се, точно това е трагичното в този вид насилие. И няма данни в Европа. Когато се казва, че системата за защита не е необходима, да, ами няма да е необходима, ако не знаем какви са деянията. Ако не знаем колко убийства има, скрито от всички и, и дали властите не се опитват да ги предотвратят. Тук говорим за предотвратяване и за превенция. Искам да благодаря на докладчика специално. Опитахме се да съставим един доклад, като доближим позициите. Благодаря на всички, които внесоха изменения. Удължихме този срок за внасене на предложения за изменения, защото наистина въпросът е сложен. Докладчика от НП предпочете да се удължи този срок, за да може действително да се постигне възможно най-лесно окончателно споразумение. Аз като докладчик от е, нашата комисия искам наистина да се постигне възможно най-широк консенсус, но не мога да не кажа тук, че до сега е, чутите аргументи са изкривени аргументи. Когато се казва, например, че няма нужда от защита, защото не знаем с какви данни разполагаме, когато ни се казва, че нормативната база не е ясна, нека да кажем, тук има две правни служби, които ни потвърждават, че правното основание е напълно правилно. Освен това ни се подават аргументи, които критикуват неефективността на подобни мерки. Аз обаче казвам, че всичко зависи от скоростта, с която работим. Ако работим възможно най-бързо, може да постигнем до някакви мерки, ако има и политическа воля. Сега, още нещо. Когато говорим за вторична виктимизация, всъщност става въпрос точно за обратното. Тази последваща виктимизация е когато а, самата жертва трябва да започне производството, но ако има някаква бърза мярка, правната служба вече ни каза, че именно това е механизма – който би бил най-добър. Бързината. И нека да уточним, когато започне такова, такава система, се търси възможно най-добрия механизъм, търси се властта в определената държава, която да бъде отговорна. Но разбира се, механизма няма нужда да бъде хомогенен и идентичен. Не е необходимо всяка държава да разполага с една и съща е, съдебна система. Тук не говорим за хармонизация на съдебните системи. Говорим за един бърз механизъм, който да е способен да определи органа, който ще е, бъде събеседника на жертвата. Защото няма никакво значение тук за жертвата дали става въпрос за човек от гражданското право, от наказателното или от административната сфера. Нашата цел е само да защитим жертвата. Независимо от това, кой към кой съд трябва да се обърне. Трябва бърз и прост механизъм. Няма определение на това какво е насилие между половете в Европа. Разбира се, ние работихме по трафика на жени. Определихме точно какво е престъплението трафик на жени, но не сме определили какво е, е престъплението насилие. Някои държави са го направили, например Испания. Но става въпрос за упражняване на постоянно насилие, преследване, заплахи се, изнасилвания. Всъщност съществува един цял списък от престъпни деяния, които са включени в това понятие. И сега ми се иска да помоля комисията, ако възнамерява, дали възнамерява да състави директива за насилието срещу жените, въпреки че насилието не се упражнява само срещу жените, но също така и срещу деца и срещу други категории хора. Има ли някакво проучване за оценка на въздействието и какъв вид оценка на въздействието комисията възнамерява да направи? икономическа ли? Или някакъв друг тип? И второ, мислите ли, че оценката на въздействието трябва да предшества директивата – или оценката ще върви едновременно с работата, която се провежда в парламента по тази директива. Ако е така, всичко това може да послужи за подобряване на нашата работа, на нашите разисквания, на нашия дебат. И накрая, кога ще получим предложение за директива срещу насилието, кога ще може да бъде публикувано. Ние мислим обаче, че дори да няма а, точно определение, дори да няма предложение за директива, агресора съществува и жените умират. Затова ние имаме морално задължение да предложим механизъм, за да се избегне самото престъпление и за да не оплакваме други жертви за да няма нови убийства в момента, в който ние се занимаваме с съставането на измененията. Защото убийството на българската журналистка можеше да бъде предотвратено благодарение на системата, за която ви говоря. Ние сме напълно готови да приемем някакво правно предложение това предложение би дошло съвсем навременно в момента и ще компенсира онова, което до сега не е направено от съвета и това, което не е довършено в парламента. Може би всичко това може да се включи в нашите изменения именно. За това искам да помоля комисията да работи заедно с нас, за да може възможно най-бързо да постигнем споразумение и да въведем такъв спешен механизъм за защита. Благодаря. Вам так. Много ви благодаря, госпожо Ромеро. Чухме един пример за насилие, което, за съжаление, се случва твърде често. Затова идеята на работата по тази европейска заповед за осигуряване на защита е да положим всички усилия, за да предотвратим тези отвратителни престъпления. Сега искам да дам думата на колегите за гледни точки. Моля. Е, Давам думата на госпожа Морен. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че темата, която е представена пред нас днес, ни сблъсква всеки от нас със собствените ни отговорности и ангажименти. Мисля, че всички тря... сме засегнати от този въпрос, който е от съществено значение в нашето общество и въпреки това много трудна тема първата полза, която можем да извлечем от е, работата, която ни се представя тук, е, че работим по посока на колективно осъзнаване на проблем, който много често е премълчаван и недобре познат заради липсата на статистически данни, както се каза, и заради премълчаването често. Трябва да се подчертая тук, че това е проблем, който всъщност е, разпростран... е широко разпространен и го има в всички среди на обществото. Няма среда, която да не е засегната от този проблем. Не става въпрос, например, за определена среда, която да е по-засегната от обществото, по-градска, по-селска или въпрос на възраст. Не, това е проблем, който засяга действително абсолютно цялото общество. И пред този проблем ние сме длъжни да намерим бърз резултат. Затова призовавам всички колеги да подкрепим това, което е направено от нашите две колеги от е, двете комисии, защото ние работим за жертви, ние наистина сме задължени да намерим резултат. Второто, на което исках да наблегна е, че някои от тези жертви са особено млади. Действително, вече сме го правили. Можем да изведем на преден план много тежки проблеми, свързани с убийства на личности, на познати личности, но трябва да помним също, че в нашия живот сме се срещнали всички с малки жертви, т.е. момичета под 10 годишна възраст. И това ни налага да сме още по-активни и ефективни. И третото, на което исках да наблегна е следното – Трудността на нашата работа не е само да накараме 27-те държави да се съберат и да се заемат с този проблем, но и необходимостта да изкараме този проблем на светло. Защото много често жертвите са се свили в себе си, те са самотни. И трябва да направим така, че по-добре да познаваме разбира се, и на глобално равнище, целият проблем, но да направим така, че а, тези жертви да освободят а, разказа си, думите си, да, за да излезе наяве проблема. И последното, което искам да кажа, че трябва да сме много по-ефикасни. Аз призовавам координиране на европейско действие между 27-те държави и членки. И ако не успеем бързо да постигнем такава координация, защото да не отежняваме нещата, защото ако една жертва полага усилия за, едно, за производство в една държава и после трябва да отвои тези усилия за производство в друга държава, тогава ние ще сме виновни. За това имаме това задължение да поставим гражданите на равна нога в изграждането на Европа. За това сме задължени да сме ефективни във всички среди и за всички възрасти. И за жените, но и за всички граждани. И ако комисията за жените, в която ние работим усилено, може да бъде подкрепена от комисията Либе, за да можем да сме действително по-бързи, по-ефективни. Именно това очакваме. Благодаря ви. Okay. Благодаря, госпожо Морен. Госпожа Билбао има думата. Sí, muchas gracias, presidenta. И muchas gracias a las ponentes por el esfuerzo que están Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците за усилията, които са положили, за да продължим работата по това досие. Според мен всички в тази зала, всички, които са институционално ангажирани с работата, по този въпрос искат да се положат усилия, за да се защитят жертвите. В семейството много често ставаме свидетели на насилие, много често жертвите са много малки момичета. Последният пример, за който аз чух, беше за една жена, която е станала жертва на насилие заедно с своите деца. В 21 век вече нямаме тази традиционна семейна структура, която познаваме от миналото. Предпочитам да се говори за лица жертви на насилие. Аз имам 18 изменения, като целта е да се избегне двойния статут на жертва. Какво означава това? Това означава, че трябва да има координация между европейските страни, трябва да се подобри потока на информация, между европейските страни. Трябва да се предприемат нови процедури, за да се разрешат проблемите на общо европейско ниво. Не искам да навлизам в сериозни подробности тук, но това е същността на моите 18 изменения. Искам да попитам до кога е крайния срок за измененията. На заседанията, които проведохме, Казах, че трябва да се направят усилия, за да се осъществи цялостен европейски анализ на съществуващите системи в 27-те държави членки. Това може да стане, ако одобрим инициатива за действие Какво ще кажете за признаването на съдебните процедури в различните държави членки? Трябва ли да се започва така процедура във всяка една държава членка, просто защото не се признават съществуващите процедури в други държави? Не смятам, че онова, което правим в момента в областта на борбата с насилието, ни създава добър образ като институции. Опитваме се да защитим хората, но май нещата се израждат в някакъв вид институционална борба. Трябва да избягваме една такава практика и затова ми се иска да помоля комисията за действие и да попитам до каква степен можем да приложим на практика онова, което одобрихме на един парламентарен форум. Какво на практика може да се приложи през 2011 година? Каква информация събирате вие по темата Какви са резултатите от вашето поручване? Говорите за правни проблеми. Аз не съм се сблъсквала с такива. Ние, които създаваме законодателство, имаме за цел да променяме постоянно законодателството, за да отговаря то на реалността. Така че един направен проблем не би трябвало да се оказва някаква трудност пред нас. На това заседание или на следващото би трябвало да се даде ясен отговор на въпроса докъде може да стигнем реално. Какво може да се постигне? Имаме много различни инициативи, които тъкат по едно и също време. Средствата не са толкова важни. Важна е целта. Онова, което правим паралелно тази година, може да се окаже и загуба на време. Можем да създадем нещо ново, независимо дали то е добро или лошо, но дайте отговор на въпроса. Какво може да се постигне? Какво е положението? Може ли да се направи нещо конкретно? Ако кажете не, нека да не си губим времето. Има ли някаква възможност да подобрим работата за осигуряване на такава защита за хората. И ако това е възможно, нека да чуем ясна процедура, да чуем ясни крайни срокове, Нека да покажем като институции, че не губим време в едно такова сериозно положение. Не може да си го позволим в ситуацията на економическа криза и социална криза. Госпожа Бауър има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо нека да ви се извиня за това, че пристигнах малко по-късно. Може би Вече на въпросът ми е даден отговор, но все пак бих искала поне някакво разяснение или потвърждение. Много се радвам, че в момента разполагаме с мнението на правната служба на парламента. Много съм любопитна какво е решението на докладчика да се ли това предложение и да ползваме 82.1 като правна база или 81А. Ако вземем 82.1, тогава говорим за престъпления и тогава е приложимо наказателното право. И то се прилага при издаването на заповед за защита. А, ако се работи е, въз основа на 81А, какво да правим? Да е, се отегля тези предложения или какво? Ако да не стане така, че е, ще приемем законодателство, в което са заложени противоречия. Бих искала този въпрос да се разясни защото би било много полезно да разберем какво е мнението на комисията преди да навлезем в подробности в дебата. Благодаря, госпожо Бауер. Давам думата на госпожа Коста. Io eh, molto, ho ascoltato con molta attenzione eh, le due relatrici e... Благодаря, много внимателно слушах докладчиците. Искам да кажа на госпожа Хименес. Всички ние искаме да се вземат най-амбициозните мерки, да се осигурим максимална защита на жертвите на този тип агресия. Тук в крайна сметка говорим за убийства. Но как точно можем да бъдем амбициозни? Това е важният въпрос. Тук ни трябва една по-широко обхватна директива, която да защитава различни типове жертви на насилие. Имаме една голяма директива за трафика на хора, за търговията с хора, която е много силна, но се оказа, че когато става въпрос за доклад по собствена инициатива, е, той се взема предвид само в ограничен брой държави и членки. И така, тук трябва да си зададем въпроса какъв точно тип жертва искаме да защитим. Трябва да говорим за конкретни хора, а не за някаква обща група жертви. Не. Именно това е взето предвид програмата от Стокхолм. Необходимо е да защитим свободата на движение. Първо, ако някой вече има заповед за защита, може ли тогава да се смята, че той може да разчита на разширена защита? Необходима ни е ясна дефиниция тук, защото иначе всички ще кажат, да, имаме си и друга работа. Не можем да набутаме всички неща в, едно, в един текст. Не можем да включим всички елементи. Това е важен въпрос от обществено значение и съв парламента и съдът е, са установили взаимно признаване на решенията на различни, в, в различни държави членки. Но има и по-амбициозни възможности, включително задължение да се дава териториална защита на онези, които е сметнато, че имат нужда от специална защита. Ако дадено лице има нужда от защита в собствената си страна, това означава, че то трябва да бъде защитено и в други страни. Така че е добре да разгледаме конкретни случаи и така да дефинираме нещата, да погледнем и член трети, защото там има изискване за задължително прилагане – Ако дадено лице е под заповед за защита, то трябва да бъде защитено. Това е много важно в Европейския съюз. И за това трябва да помогнем на евентуалните бъдещи жертви на този тип много реални престъпления. Ние всички бихме искали да получим повече подробности, повече информация. Но като цяло знаем какво се случва в нашите държави членки. Ето, например, у нас в Италия такава заповед за защита съществува, но много добре знаем какво се случва. Много често се случва така, че жените се оплакват за данни престъпления, но всъщност техните оплаквания не се вземат на сериозно и за това много често престъпленията не се декларират, включително и когато има случаи на убийство. Това е приоритет и всички можем да работим по този въпрос. Всички могат да работят, двете е, колегите докладчици ясно заявиха, че имат желание да работят заедно. Целта е да се подобри този доклад. Необходимо е, е да се осигури максимално зачитане на тази заповед за защита и да има пълна сигурност. Това може да е модел за начина на действие във всички други области. Благодаря. Давам думата на госпожа Гризбек. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. И аз искам на свой ред да благодаря на докладчиците и всички колеги, които са се включили от дълги седмици по тази доста сложна тема. Съвсем накратко искам да се присъединя към това, което бе казано и от госпожа Коста и от госпожа Билбао. Е, мисля, че в случая отваряме широко отворени врати, като се опитваме да се убедим взаимно е, за основателността и, и ползата от такава европейска система. Мисля, че точно това чуваме на всички събрания. Е, всички единодушно имаме волята да защитим жертвите. Вярно е, че са по-скоро жени, но аз искам да добавя не само жените и може би именно чрез този доклад ще можем да установим някакъв е, е, правен ред в тази област, който да бъде чисто европейски правен ред. Така че всички сме убедени, до някъде сме убедени и в необходимостта да се работи спешно. Е, мисля, че тази тема е над е, всички чисто политически аспекти и е ясно, че трябват бързи резултати, но освен това, мисля, че открихме някаква нова епоха в Европа е, след влизането в действие на Лисабонския договор и след като самата харта на правата на човека стана задължителна. Имаме усещането, че още не сме реализирали е, или не сме осъзнали напълно измеренията на, на това влизане в действие. Тези текстове и хартата по-специално действително допринася съществено именно в областта на задължението да защитим жертвите, където и да се намират на европейска територия. Така че нека да се възползваме от тази нова епоха и от е, двойната оригиналност на нашия дебат днес. От една страна работа в съвместна комисия, комисия Жени и комисия Свободи. И втория оригинален момент, който бе напомнен господин Кост, госпожа Коста, е, че може би поемаме по правен път, който много смело бе посочен от е, службите на парламента, да е, дадем някакво чисто европейско поле на действие на нашите системи. Т.е. да предложим системата от една издаваща държава към една прилагаща държава, тази идея също ще ни позволи да отбележим оригинален аспект на решенията на парламента след влизането в сила на Лисабонския договор и влизането в сила на задължителния характер на хартата на правата на човека. Сега, аз съм съгласна с госпожа Билбао. Мисля, че вече е спешно да определим график да спрем да навлизаме в подробностите на а, становищата на правните служби. Нека сега вече поемем собствената си отговорност и да почнем да пишем, защото в крайна сметка споделяме всички необходимостта, отговорността да направим нещо в защитата на жертвите. Мисля, че вече нещата с правното основание са ясни, вследствие на позициите, които ни бяха споделени от юристите. Процедурата наистина оригинална обаче сега е ясна. Сега от там нататък, от правна гледна точка, прилагането ще бъде сложно, но именно чрез измененията ще успеем да доуточним нещата, така че самото прилагане, упражняването на защитата да бъде наистина приложимо. Мисля, че е много важно да се изясни процедурата възможно най-добре и да се позволи във всяка една прилагаща държава, според местното законодателство и съответните правни мерки да се използват така, че да се позволи ефективната защита на жертвата или на потенциалната жертва, защото, ето, например, говорихме за това убийство на българската журналистка. Та, да можем да придадем действително форма и да отговорим на очакванията на хората в Европа, така както припомни госпожа Химинес в встъпителните си думи преди малко, т.е. да защитим жертвите, които вече са жертви и включително и потенциалните жертви. Благодаря. Благодаря на докладчиците и на колегите за изказаните позиции. Давам думата на представителя на Испанското председателство, за да кажат и те своето мнение. Давам думата на господин Колино Скои от Испанското председателство. Моля. Muy bien, muchas gracias, eh, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. <clears throat> bueno, en alguna... Благодаря много. Благодаря и на двамата председатели. миналото казах, съм казвал, че новите неща водят до нови затруднения. Това е един психологически закон на човечеството. Всички се боят от промяната, защото това означава едно непредвидимо бъдеще. Има и физически закони, които могат да опишат тези неща. Става въпрос за закона за инерцията, за инерцията. Така че по някой път нещата се влачат дълго време. Предложението, с което разполагаме, повдига въпроса от законодателна гледна точка. За първи път в Европейския съюз опитваме да направим нещо законодателно по този въпрос. Нещо, което само по себе си води до допълнителни проблеми и до по-голяма инерция. Вярно, че имаме частични данни в Европейския съюз. Вярно е, че има данни за някои държави членки, например за Великобритания, Испания и Има и страни, където такива данни няма. Просто зависи как се класифицира информацията как се подрежда. На места убийството на една жена не се класифицира като случай на домашно насилие, като инцидент от общата категория на убийствата. Но липсата на данни, на правната база не може да се използва е, като извинение тя вече е изяснена във връзка с два други доклада и е уточнена от две различни правни служби. Ако някой от тези два доклада беше против, е, уверявам ви, че Испанското председателство би се отказало от този въпрос. И така има два писмени доклада от правните служби, които са положителни. Но продължава да се повдига въпроса за правната база. Е колко, колко доклада от правните служби ни трябват, за да сме сигурни, че нещата са наредили. просто чакате е, да, да, да дойде отрицателен доклад. Госпожа Милбао зададе въпроса за политическата воля. Има ли достатъчно политическа воля за справяне с този проблем? Има ли достатъчно воля заповедите за защита, които в момента са ограничени териториално, да станат валидни в целия Европейски съюз? Но в кой орган по-силно може да се изрази политическата воля, отколкото в този тук. Това са все въпроси, които трябва да се повдигнат. Именно за това имаме дебат. В председателството винаги сме казвали това. Сигурни сме, че вие в парламента ще подобрите текста че текстът ще стане по-ясен и по-ефективен. И така, ня... така ще избегнем двойната виктимизация, например. В кои страни трябва да се прилага? Бих казал, че трябва да се прилага във всички. Не всички страни участват в пространството на свобода и правосъдие. Не може и те да искат да участват. Е, те имат право да вземат свое собствено решение, но всички участващи в това пространство са длъжни да приложат тази заповед. Разбира се, има ситуации, в които има и наказателни производства. Но има доста ясна смесица. Понякога може да има различни интерпретации в, Иста... в Испания, в Франция и така нататък. Но все пак говорим за едно и също нещо. Тук говорим за това, че властите трябва да си свършат работата. А работата е все една и съща. Просто трябва да предприемат някакви мерки, за да се избегне извършването на престъпления. Това е действителността. Така че нещата са ясни. Тук просто говорим за това кой от всички органи ще задейства тази процедура. В някои страни а, това се върши от а, наказателни органи, в други от граждански а, органи, от различни типове административни а, или правоприлагащи органи. Въпросът е, че е, вече се захващаме с този деликатен въпрос. Правим го в момента. Някой попита за целесъобразността. Всеки има право да се съмнява. Но имаме два различни доклада от две различни правени служби, така че мисля, че няма какво да се съмняваме в правното основание. Така че ако продължава да се говори за правното основание, ще трябва да започнем отново да се питаме има ли изобщо политическа воля за това? Ние в Испанското председателство не се съмнявахме по-рано, че има политическа воля. Що се отнася до дискусията. Тук ще говорим не само за заповедта за осигуряване на защита, ще говорим и за други въпроси. Има различни теми. Ето, например, разширяването на защитата на жертвите отвъд границите на страната, в която е издадена първоначалната заповед. Сега въпросът кой е член от договора за Европейския съюз да се цитира. В крайна сметка Тук говорим за три месечния срок за присъединяване към пространство на свобода и правосъдие. Това се казва и в член 21. Това е срока. Ако ли не, е, Значи от съвета през юни до съвета през октомври. Това е периода, в който държавите членки ще ни кажат дали ще се възползват правото на изключение. И ще се вземе окончателно решение през октомври. Сега дадаха ми 5 минути, не искам много да ги превишавам, но Съвсем искрено ще ви кажа, че имам сляпо доверие в волята на този парламент. Тя вече се изрази и имам също така доверие в политическата воля на Белгийското председателство, което ще продължи да работи по тази мярка. А ние не вече като председателство, като делегация ще продължим да подкрепяме тази инициатива. Благодаря ви. Благодаря за изказванията и на представителя на съвета. Господин Корбо от Испанското председателство даде позицията на съвета. Давам сега думата на госпожа Фрао от комисията за гледна точка. Моля. You, uh, Благодаря, уважаеми председателстващи. Добър ден на всички. Това е тема, която очевидно е много сериозна. И както каза уважаемия депутат Билбао, никой в тази зала не успорва важността на това да се създаде една устойчива, приложима на практика, трайна система за защита на жертвите на насилие. Като не се забравя, че много често това са уязвими млади хора. Единственият въпрос е как да се създаде една такава трайна, приложима на практика система. Политическата воля е нещо чудесно, обаче в една демокрация политическата воля винаги се подчинява на закона. За това може да ви се струва, че говоря иренично, но ние трябва да действаме по силата на договора. Не можем да създаваме законодателство за нещо, само защото смятаме, че това трябва да се направи. Като казвам създаваме, ние говорим за съвета, за комисията и за парламента. А договора прави ясно разграничение между наказателно и гражданско право. Така стоят нещата. С оглед на дебата, който се проведе в много държави членки по време на трудния понякога процес на ратификация на Лисабонския договор, стана ясно до каква степен Европейския съюз има правомощие в сферата на наказателното право. Много често този въпрос пораждаше сериозни спорове. Затова и условията, които са залегнали в договора, са много стрикни и ние трябва да прилагаме правилата. Затова предложението на една група държави и членки по силата на разпоредбите, свързани с наказателното право, трябва да се свежда само до наказателни дела. Не може да се прехвърля към гражданско-процесуални дела. И не може да има промяна по силата на член 3 от договора. Така че с цялото ми уважение, комисията не е съгласна с становището на вашата правна служба. Тази позиция, която се изразява, просто няма солидна правна основа. Имаме е, ново Добавяме сега, нова разпоредба към член 3, което се добавя към член 22, но това не е достатъчно. И създаването на законодателство на тази основа просто е, ще бъде разбито на пух и прах в съдилищата първия път, когато се наложи да се стигне до съд. Ще се стигне до една кратка е, по своя жизнен цикъл и уязвима система, която няма да осигури защитата на хората. Затова си мисля, че ние в рамките на трите институции трябва да стигнем до някакъв консенсус и да намерим най-добрия начин за защитата на жертвите на насилие. Как може да стане това? Да се концентрираме само върху наказателното производство и да засилим нивото на защита, след като се извърши необходимата предварителна работа до 2011 година, чрез нов набор от правни норми, които ще стъпят на други правни основания, този набор от нови правни норми вече ще засягат гражданския аспект на нещата. Знам, че жертвите на насилие въобще не се интересуват от тези правни елементи, но ние трябва да се съобразяваме с законодателството. Ние сме подчинени на договори. Договори, част от които съвсем наскоро бяха обсъждани, ратифицирани и влязоха в сила. Така че комисията смята, че това е най-добрия начин. Ако искате сега да регулираме само чисто наказателния аспект на нещата, това може да се направи и цялата система може да бъде приключена и осъществена до година чрез е, осигуряване и на защита на останалите права на жертвите на насилие, но не можем да стъпим само на едни правни основания. Значи или приложното поле е твърде голямо за правните основания или правните основания са твърде малки за предвиденото приложено поле. Така създадохме договора, той може да не е перфектен, само че неговите разпоредби трябва да се прилагат както трябва, защото някой съд, защо не и нашия съд на Европейския съюз, ще счете, че просто съответното законодателство вече не отговаря на изискванията и не сме обмислили нещата както трябва. Сигурен съм, че институциите ще се съберат и ще намерят начин да се действа по силата на този двуетапен подход, защото това предвижда договора. Трябва да бъдем максимално стрикни и е, да работим добре, за да се осигури необходимата жертва на защита на жертвите на насилие. Благодаря за позицията. Още един колега поиска думата. Давам думата на господин Харуего Атондо. el, el debate está bastante clarificado ya и Мисля, че сега вече аспектите на дебата са ясни и трябва да вземем някакво решение. За съжаление, няма съгласие между комисията и всъщност току-що го чухме и парламента. Така стоят нещата. С оглед на предложеното от комисията, ние нямаме избор. Или всъщност просто да вдигнем ръце и да чакаме комисията да състави някакво предложение е, съгласно правно основание, което включва и гражданските аспекти. Това би бил е първия избор. Но това означава край на целият положен труд до сега и да чакаме до края на годината да ни се предложи нещо друго. Втория избор. Имаме доклад. Съвета също. И в тези два доклада се твърди, че можем да продължим нататък възоснова на определени правни основания. Но тогава нека да продължаваме. Но това, което не можем да продължаваме, е да продължаваме да дискутираме с месеци по този въпрос за правното основание. Сега парламента с инициативата на съвета разполага с правомощия за законодателство. Можем действително да е, прибегнем до изменения. Да, има срокове за внасяне на изменения, така както ЕНП е внесло изменения. Дебата в момента тече. Разбирам напълно, че някои групи действително проявяват повече съмнения от други. Това е напълно нормално. Но в един момент групите ще трябва да решат ЕНП, е, е е, социалисти-демократи, либерали и така нататък. Но този парламент може да продължи работата, така че нека да продължим. А ако има някакво съгласие в парламента около този текст, нека да го направим, дори да знаем, че комисията не е съгласна. Но след като има правно основание, има политическа воля, има демократично основание да се направи, нека да продължим. А след това, ако комисията иска да допълни тази работа до година, нека да го направи. Но сега нека да решим, че продължаваме. Благодаря. Благодаря. Давам думата сега на двамата докладчици. Първо ще дам думата на госпожа Хименес, моля. Си, е, eh, lo que quería Да, всъщност само ще повторя онова, което всички казахме. Дебата върви напред, лека по лека прочистваме терена, но в крайна сметка продължаваме да изпадаме в същата канавка и не искаме да продължим дебата. Хем го искаме, хем не можем да се съгласим как да продължим напред. Не мисля, че е само политически въпрос. Съгласна съм с тези, които казват, че не е само политика. Много често съм се срещала с представители на институциите, с колеги от различните политически групи. Безпокойствата им не са непременно политически. Става въпрос по-скоро за опасения, че мерките няма да бъдат ефективни. Никой не ми казва, че е, са съгласни, да речем, с комисията или съгласни с съвета. Аз лично вярвам в ползата от този труд. Аз защитавам ангажимента си с всички сили. Но ако някой дойде и ми каже, че му е трудно, че не вярва, че нещата ще сработят, тогава аз мисля, че трябва да продължаваме да защитаваме тази система за защита, защото целта му е правилна. Но трябва и да е, разгледаме нещата със съвестта си и да си кажем къде е грешката. Кое е онова, което ни доведе до това положение днес? И като казвам е, нас и ние, и аз се включвам вътре. Как стана така, че след като една такава благородна кауза, която би трябвало да се радва на широк консенсус, става въпрос за нещо ново, значи е, би било нормално действително да съберем повече хора. Защо тогава стигнахме до този лабиринт, в който се загубваме? В крайна сметка ще излезем от него, защото така иначе има мъже, жени и деца, които са жертви на насилие, на тероризъм. И когато говоря за амбиция, аз е, не забравям този контекст именно, но се опитвам и да разширя рамката, възможно най-много. Винаги съм се опитвала да стигна малко по-далеч, защото искам възможно най-широк консенсус, защото не бих искала този проект в крайна сметка да се свие и не искам да се блокира нещо, което съм подкрепила от самото начало, но съм силно обезпокоена. Тревожа се, че тази система няма да бъде призната. Тревожа се, че няма да може да се издаде един агресор. В крайна сметка имаме правно становище. Второ правно становище. И двете са благоприятни. И въпреки това, как се получи така, че продължава да има толкова много гласове против този проект? Трябва да си зададем въпроса. И аз като докладчик ще подпиша това. Утре жертвите ще ми кажат за какво служи, е. дали това в крайна сметка ще потъне в дербите на, на историята или ще ми послужи. Аз знам, че тук се правят много неща, които се изхвърлят и, и, и хората хич не ги интересува. Но аз се тревожа. Аз не искам да подпиша доклад, който просто ще бъде изхвърлен. И за това искам от комисията да се намери начин за съгласие, да се опитаме да намерим споразумение, подкрепа иска ми се комисията да възприеме доклада на парламента. Сега за измененията аз бях предложила график. Ставаше въпрос за юни месец и след това е, да се разгледа вече е, цялото досие. Така или иначе, аз ще продължа да работя, но не съм сигурна какво ще стане после не разбирам в крайна сметка кой ще спечели, ако продължава съпротивата. Съвета работи добронамерено. Не разбирам защо комисията тъпче на място. Много ми се иска да разбера кои са пречките. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Ромеро за заключителен коментар. Госпожо председател, комисията винаги е давала устни становища, никога писмено. Много пъти казва, че за да съществува такова предложение за директива, трябва съдебна практика. Трябва да има извършено престъпление и да има съдебно решение. Обаче, ако има престъпление, вече няма никакъв смисъл от е, защитата. Защо да защитаваме жертва, която вече е станала жертва? Ние тук говорим за превенция, не за санкции. Ако беше иначе, защо изобщо да се занимавам за система за защита на жертвите? Комисията се опитва да ни обърка. Точно така стоят нещата. Наш интерес е да защитим жертвите. Говорим за защита и превенция и предотвратяване. Естествено, че държавите членки могат да имат и граждански мерки, и наказателни мерки. В Испания е единствено наказателна. Но палитрата от мерки е много широка и различна. От 32 жертви само 5 са издали агресора си, а 4 са оттеглили жалбата си как да избегнем подобни ситуации, ако говорим само за санкции. Не, тук говорим за нещо много сериозно. Говорим за тероризъм в домакинствата. Говорим за частен тероризъм. И не за първи път. Мерките срещу тероризма се основават и на граждански мерки, и на наказателни мерки. Не за първи път. Така че ако искаме наистина да защитим жертвите срещу този частен тероризъм, трябва да осъзнаваме, че отвъд факта, че механизма може би не е най-добрия, ще рискуваме да продължим дори механизма да не е идеален. Във всички случаи трябва да продължим. И моля и останалите групи да обмислят начина по който да се продължи. Да не се забравя начина по който до сега работихме и да се осъзнаят ограниченията на нашето предложение и евентуалните грешки. Но ако спечелим една единствена жертва, все пак нашата инициатива си заслужавала. Благодаря, госпожо Ромеро. имаме споразумение за следния график. 12 юли е крайния срок за измененията. 2 септември ще обсъдим измененията и ще имаме така нареченото ориентационно гласуване на 29-30 септември. Искам да благодаря на всички колеги. Искам да благодаря на председателя на комисията Либе за това, че ми помогна с председателството. Благодаря на секретарията на комисията по граждански свободи за доброто сътрудничество. Благодаря още веднъж. Продължава заседанието на Комисията по правата на жените и равенството между половете.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 Please take your seats. Моля ви да вземете местата си, за да продължим. Продължаваме заседанието на комисията. Сега поглеждам дневния ред. Точка втора се казва приемане на дневния ред. Няма възражение, така че дневният ред е прият. Точка 3. Съобщение на председателя. Първо, искам от името на комисията да приветствам представители на местната администрация, от италианските региони Пулия, Калабрия и Абрузо. Те са поканени на заседанието на нашата комисия от госпожа Матейра. Добре дошли на нашето заседание. Освен това, искам да ви информирам, че на 20 и 21 юни в Вилнюс се откри Европейския съд по равенството на половете или по-скоро Европейския институт по равенство на половете. Нашата комисия беше сериозно ангажирана. Както знаете, дълго време измина от вземането на решението за създаването на този Европейски институт на равенството. Сега той вече се откри. Това се случи на срещата в Вилнюс. Имаше официална церемония. Искам да разкажа на всички, че освен официалното откриване, имаше и няколко културни събития, няколко концерта. Вчера след обед различни участници дадоха информация за положението с равенството на половете. Имаше доста посетители на учредителната церемония, организацията беше добра. Имаше и много хора на пресконференцията, участваха много медии. Освен това се организираха и специални интервюта с различните участници. Това бяха съобщенията на председателя. Госпожа Томсън иска нещо да добави. Имате думата. Uh, yes, I just want to I want to discuss what happened in the plenary in last month. Искам да говоря за това, което се случи миналия месец в пленарна зала, когато НП предложи да се оттегли доклада на Илда Герейдо. Бях изключително разочарована и много изненадана. Установих, че мъжете продължават да не приемат жените на сериозно. Шест години работя в този парламент, много често с мъже на различно становище от мен, но а, е ясно, че някой е, може да разчита на друг, ако и двамата са мъже. Но се опасявам, че в пленарна зала моят доклад може да бъде отхвърлен. Ей така, защото някой ме обвинява, че не съм компетентна или пък, че е, нещо вече било казано в е, други доклади по-рано на практика ние често цитираме елементи от е, е, предходни доклади на парламента. Опасявам се, че е, след случилото се в пленарна зала вече никой не ни приема на сериозно, така че госпожо председател, призовавам ви да обсъдите дали има начин да има друг начин на работа, не да се работи под, така подигравателно. Благодаря, госпожо Томсън. Госпожа Бауер поиска думата. I supposed to discuss this issue on the Благодаря много, подкрепих тази тема и на заседанието на координаторите. Ако ми дадете възможност, обаче бих искала да отговоря и тук на госпожа Томсън. Изглежда ми, че тези е, въпроси са малко по- обширни и една кратка дискусия не е достатъчна. Нещо, което е разочароващо понякога, е свързано с това, което се случва в комисията и извън комисията. По някой път има връзка между двете, по някой път няма. Какъв беше основният въпрос. Защо се стигна до това? Стана следното. В два различни доклада имаше два еднакви абзаца. Може би тези два абзаца са били взети от един и същи източник. Затова ми се струва, че е разумно да обръщаме малко повече внимание на това, какво включваме в различните доклади. Подчертах по-рано, че не е много добре във всеки доклад да се включва всичко. Нещо, което е практика, възприята от някои от колегите ни, защото това влушава репутацията на нашата комисия и по този начин ставаме за посмешище. Изглежда, че се опитваме във всеки един доклад да разрешим всеки един проблем, нещо, което е много неподходящо. Така че изглежда ми, че има много неща, които трябва да обмислим отново и да подобрим в начина по който работи нашата комисия. Понякога ми се струва, че някои от нашите колеги имат нужда от повече дисциплина. А, може би а, е добре да има по-голямо сътрудничество при изработването на даден доклад. Защото по някой път а, е, приемаме някои доста странни неща. Нещо много подобно се, за малко да се случи с един от предходните доклади. В, един от, в този доклад се искаше да се създаде нова правна база, за да се разреши даден проблем. Просто по някой път ние сами си причиняваме проблеми в работата. Благодаря. Исках също да направя предложение да се върнем към този въпрос на заседанието на координаторите. Благодаря, госпожо Бауер. Точно се канах да ви кажа, че това е важен дебат и трябва да го продължим на следващото заседание на координаторите. Имам само един коментар. Всички ние като членове на тази комисия имаме не само отговорност, да насърчаваме въпросите на равенството, имаме отговорност и да гарантираме, че нашата комисия действа по такъв начин, че укрепваме нашето влияние в парламента. Аз подкрепям госпожа Бауер и се надявам да проведем дискусия на следващото заседание на координаторите, защото темата е наистина важна. Преминаваме нататък към дневния ред. Следващата точка е одобрение на протоколите от заседанията 15 март, 16 март, 3 и 4 май. Ако няма възражение до края на днешното заседание, протоколите ще се считат за приети. Преминаваме нататък към точка 5 която се нарича ролята на жените в едно застаряващо общество. координаторите взеха решение през септември 2009 година да се направи доклад по собствена инициатива по силата на разпоредба 38 48 Докладчик е госпожа Сирпа Пиети Кейнен. Давам ми думата. Благодаря, госпожо председател. И така, жените и застаряването на обществото са две важни теми. Обществото като цяло застарява, а пък по-голямата част от населението сред възрастните хора са жени. Така че имаме пресечни точки и така. Първо давам обща позиция относно застаряването на обществото. Много често разглеждаме възрастните хора като някакъв проблем и по този начин се лепва дискриминаторен етикет на всички хора, които остаряват. Това определено се отразява негативно по отношение на услугите за тези хора. Възрастните хора с а, своите пенсии са обаче важен економически фактор. Те са потребители, много често помагат в неофициалния сектор. Така че има полза държавите членки и различните институции да създадат една по-положителна представа спрямо застаряването. Втория въпрос от общ характер тук е свързан с настоящата економическа и социална криза. В подобна ситуация имаме сериозно въздействие върху бюджета и обществения дълг на държавите членки. Възрастните хора и най-вече възрастните жени много често зависят от системите на социално осигуряване, които са част от обществото на благоденствието. Економическата криза засяга най-сериозно възрастните жени, и е, останалите уязвими групи в обществото. Така че трябва да се приемат мерки за справяне с е, проблемите още сега. Всички знаем това. Третия общ принцип, за който говоря, е, че имаме нужда от е, подход към застаряващите жени, който да се основава на правата на хората. Винаги можем да имаме позиция, която да се различава от тази, но застаряващите жени имат права в нашите общества и те са засилени, особено след влизането в сила на Лисабонския договор и споразумението за конституционните права. В Европейския съюз обаче това не се отчита. Не във всички държави членки, поне в достатъчна степен. Затова първо призовавам директивата за борба с дискриминацията да бъде приложена максимално бързо като ефективен инструмент, за да се укрепят конституционните права на хората. Втория елемент по отношение на подхода възоснова на правата е свързан с факта, че много често дискриминацията е на различни основи хората, които са институционално ангажирани, много често не виждат каква дискриминация има, какви услуги се отказват на хората, които устаряват и най-вече на възрастните жени. Имаме нужда от повече научна дейност и механизми за наблюдение по отношение на дискриминацията на признак по признак възраст. Трябва да се създаде един регулярен метод, според който Европейския съюз в лицето на Комисията, парламента и държавите членки ще следят дискриминацията на основата на възраст и освен това ще се дава информация за това какви колективни мерки се предприемат от държавите членки и от европейските институции. Много е трудно да се определи коя жена е възрастна и коя не. Тук включвам и аспекта за жените, които а, застаряват а, на работното място в качеството си на заети и служители. И имаме съществуващо законодателство, макар че то не се прилага както трябва. За жените е по-трудно да се реализират както трябва на работното място в съпоставка спрямо мъжете. Освен това, ако жените загубят работата си и са на възраст между 40 и 50 години, е много трудно те да получат нова заетост. Тук отново съпоставям нещата с мъжете. Така че трябва да се приложи равнопоставеност по отношение на принципите, да се предприемат необходимите действия за осигуряване на равнопоставеност, да се приложат съответните директиви за трудовия живот. Сега, по отношение на някои други аспекти, свързани с заетостта, пенсиите, например, знаете, че това поколение се нарича поколението на спасението. Много често жените, които в момента се определят като възрастни, не са работили, защото са се грижили за своето семейство и после са се грижили за застаряващите си родители, така че техните пенсии не са много големи. Има мерки, които трябва да се предприемат. Трябва да има един подобрен подход по отношение на пенсионните системи. Трябва да се разгледа въпроса за равенството на половете, как може да се подобрят системите, за да се отчетат интересите на възрастните хора – в дългосрочен план е по-добре държавите членки да създадат системи, които да гарантират равнопоставеност по отношение на отпуска по майчество и родителския отпуск, е, като по-широко понятие. Мерките трябва да са на равнище Европейски съюз когато става въпрос за конкретните степки, които трябва да се направят, разглеждам здравеопазването и социалното осигуряване. Правилният подход е да се планират социалните услуги. Тук говоря за достъп до услуги, говоря за система за подкрепа на онези, които се грижат за възрастните хора. Много важна част тук е лансирането на програмата за действие по отношение на болестта на Алцхаймер. Знаем, че населението след 75 годишна възраст е изложено на сериозен риск да развие тази болест. Когато говорим за системите на здравеопазване, имаме нужда от един подход по пол, когато става въпрос за диетата на хората, Симптомите, например, на сърдечно-съдовите заболявания при жените са различни. Трябва да има скрининг по отношение на рака на гърдата и колоректалния рак. Такъв скрининг не се осигурява редовно за всички хора от а, обществото. Това е просто един пример за това, което може да се направи за възрастните жени. И накрая, но не и на последно място, имаме нужда от ресурси на ниво държава членка и на ниво Европейски съюз, за да се ускорят подобренията в областта на технологията и техниката. Знаете, че имаме цифровия дневен ред. Той може да се използва за подпомагане на застаряващото население и застаряващите жени в част това трябва да стане в сътрудничество с възрастните хора. Така че би било добре комисията до края на следващата година да предложи план за действие, който да разгледа възможността за повече средства за научните изследвания, мерки за осигуряването на качеството на грежите, промени за увеличаване на последователността в областта на социалната сигурност, включително пенсионни системи, отпуски за полагане на грижи, условия за работа на непълно работно време, ежегодни доклади относно нарушаването на правата на възрастните хора – и относно мерките, които следва да се предприемат на равнището на ЕС и на национално равнище за премахване на пряката и прикрита дискриминация, незаконодателни мерки за борба срещу дискриминацията, основана на възраст като кампании за повишаване на информираността. В заключение, в този контекст, чух казаното от колегата Бауер. Тук трябва да се спомене и необходимостта да има директива за обществените услуги. Това е изключително важно и то от полза за тези групи от обществото. Има и някои други въпроси. Сега обаче Искам да дам думата на колегите за изказвания. Аз съм готова да отговоря на техните въпроси и ще включа техните виждания, разбира се, доколкото е възможно. Благодаря на докладчика госпожа Пиети Кейнен за представянето. Сега в списъка първа е госпожа Корнелисен, след това госпожа Томсън. Госпожо Корнелисен, имате думата. Thank you, Mrs. Chair. Um, I... Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Мисля, че докладът е много добър. Видях една по-ранна версия на текста, която вече беше доста пълноценна и се занимаваше с много важни проблеми, с които се сблъскват възрастните жени. Но новата версия е още по- подробна. В нея се говори и за проблемите, но и за възможностите, които могат да се предоставят за жените във връзка с демографските промени. Харесва ми общия подход, това, че демографските промени са факт и просто е факт че за в бъдеще ще има повече възрастни хора и по-малко млади хора, като пропорция спрямо цялото население. И мисля, че този доклад ще ни даде възможност да обърнем повече внимание на жените, на възрастните жени и проблемите, с които те се сблъскват. Защото тяхната група в момента нараства. Друг важен въпрос е дискриминацията въз основа на възраст, нещо, което често се забравя и срещу което трябва да се борим усилено. С изискванията е, във връзка с здравеопазването е, са важен въпрос. Е, липсата на проучвания и научни изследвания в областта на медицината за по-важните по-възрастните жени, болестта на Алцхаймер, артрита също бих добавила, защото много повече е, жени, отколкото мъже, се борят с тази болест, е, обаче тази болест, за съжаление, по никакъв начин не привлича вниманието на изследователите. Бедността също е важен проблем, е, но мисля, че е добре да се обърне внимание и на доброволната работа и грижа, която предоставят възрастните жени. Е, много често това е част от е, техния принос към обществото. Искам също така да кажа, че различните изисквания към жените, които са заети в момента, също са важни за споменаване. Е, много често при тях натоварването е двойно или тройно. И така, мисля, че е, предложението е много добре. А, сега. Важно е, че този доклад. Е, важно е този доклад да се представи на Комисията по околна среда и здравеопазване и на Комисията по заедост. Дали ще има начин те да участват с, с становище или по друг начин? Благодаря. Госпожа Томсън има думата. Yeah. Е, uh, благодаря много, госпожо председател. И аз искам да благодаря на докладчика за това, че се съсредоточи върху този толкова важен въпрос е, – възрастните жени. Възрастните жени много често остават невидими в много части от обществото. Те просто изчезват. И за това е добре да обърнем внимание на този проблем. Освен това, що се отнася до по-възрастните, мисля, че си струва да говорим за разликите между половете, защото точно тогава най-голем, са най-големите разлики между мъжете и жените. Има драматични демографски промени. Ето, например, в днешно време има много повече възрастни жени, отколкото мъже, а през 2025 година 10% от европейското население ще бъде над 85 години. И от тези 10%, 90% ще бъдат жени. Много от тези жени ще са бедни. Защо? Ами първо заради а, начина по който те се отнасят към пазара на труда, това, че много често са работили а, на непълен работен ден, или пък, че са, работи, са били просто домакини, или пък, че са вземали дълги отпуски. А, и така тези жени остават на милостта на публичния отрасъл. За това е много важно, когато ние в Европейския съюз разработваме политики за възрастните, да обръщаме специално внимание върху жените, защото ще се сблъскаме с големи проблеми във всички европейски държави членки. Благодаря. Благодаря, госпожо Томсън. Давам думата на госпожа Палядели. Uh, Благодаря. Аз съм докладчик в сянка по този изключително добър доклад. Благодаря на колегата за това, че го написа, макар че то е още в uh, проекто варианта си. Застаряването на обществото е сериозен проблем. И възрастните хора, и в частност възрастните жени в застаряващите общества, представляват също сериозен проблем. В близко бъдеще проблема ще се задълбочава – вашето предложение за научна дейност по отношение на застаряването и всички аспекти свързани с него, не само финансовите и економическите, но и социалните и психологическите аспекти, е, ще е нещо много важно. По отношение на заглавието на този доклад. Трябва ли да се казва ролята на жените в застаряващото общество или ролята на възрастните жени в застаряващото общество? Защото май вие говорите най-вече за възрастните жени, така че заглавието може да се промени. От правна гледна точка членове 21 и 25 от Лисабонския договор осигуряват необходимата подкрепа. Можем да направим доклад по този проблем. Важното е да се види дали тези членове обаче могат да бъдат приложени на практика. В тези многообразни европейски общества, които имаме. Между тях има огромни различия, когато се говори за справяне с трудностите. Така че си мисля, че въвеждането на някакви стандарти и на някаква научна дейност може да помогне на държавите членки да адаптират своите системи и да се опитат да се справят с проблема по един по-координиран начин. Виждаме този много странен подход в нашите общества, много фасетен. В ситуация на економическа и социална криза става ясно, че на ниво комисия, не на ниво парламент, може много да се направи, за да се задълбочи нашата чувствителност по тези социални въпроси, като възрастните жени в застаряващите общества. Както и вие казахте, възрастните хора се разглеждат като пасивни обекти, вместо като активни субекти. Освен ако те не се разглеждат в ролята си на потребители. Когато са потребители, те получават специално третиране. Но иначе по-скоро са пасивни обекти, отколкото активни субекти. От тази гледна точка, онези, които се грижат за възрастните хора, трябва да бъдат обучени не само да предлагат някакъв вид медицински грижи, но и да ангажират по някакъв начин възрастните хора. Защото възрастните хора е, устаряват е, по-бавно, когато се ангажират с някакви дейности. Когато говорим за дом за възрастни хора, тези институции трябва да се разглеждат като места, където възрастните хора участват в а, самото управление на институцията. Ниските пенсии като следствие от а, ниското заплащане на жените, докато те са на работа, това е нещо, което е добро. грижата за децата, когато жените станат майки и грижата за възрастните родители прави така, че те отсъстват от работа и съответно нямат стабилни доходи, съответно това се отразява негативно на техните доходи, когато се пенсионират. Това е наистина едно такова поколение, е, което е затиснато между две задължения, затова го наричаме по този начин, е, едно потиснато поколение, тъй като то се грижи и за децата, и за възрастните родители. Жените полагат всички усилия да съчетават различни роли – работещата жена има много задължения. Тази линия искам да се доразвие, като се каже, че възрастните жени дават своя принос за семействата си, и когато го правят, те не би трябвало да го правят безвъзмезно. Трябва да има някакъв вид компенсация. Приноса на бабите в кавички или възрастните жени, които са готови да играят ролята на баби, като се грижат за деца, трябва да води до положителен ефект за обществата като цяло. Всички знаем колко важни са бабите за благоденствието и за безопасното израстване на младите хора. Така че възрастните жени трябва да бъдат насърчавани да подкрепяват да подкрепят своето семейство и своето общество. Трябва да насъчаваме и работещите жени да третират своята кариера по един по-свободен начин. Всички жени трябва да могат да дават необходимата топлота и обич на децата си, като съчетават това с професионалната си кариера. Това трябва да се каже някъде. Казва се нещо подобно в точка 3, но аз предлагам да се подчертая дебело, че година 2012 трябва да бъде определена за година на активното устаряване и солидарността между поколенията. Това е отличен доклад и аз поздравявам докладчицата за тази работа. Благодаря. Давам думата сега на госпожа Бауер. Thank you very much, Madam Chair. I would like to thanks uh, uh, to Sirpa. Благодаря много, госпожо председател. И аз искам да благодаря на Сирпа за този доклад. Действително, това е важен доклад по тема, която е важна за всички. Крайно време е да се обърне внимание на тези неща. И аз имам някои коментари. И въпроси към този доклад. Член 5. Струва ми се, че освен директивата, която в момента се изготвя за борба с дискриминацията, имаме поне две директиви от подобен вид Става дума за достъпа до пазара и за достъпа до стоки и услуги. Опасявам се, че нямаме достатъчно познание. Не знаем, например, колко ефективни са тези директиви. Струва ми се, че имаше една фундация, която преди няколко години проведе едно проучване преди около една-две години. Едно проучване за дискриминацията срещу жените. Или може би това беше част от някакво друго проучване по пазара на труда но имаше данни за възрастните хора. Може би си струва да го потърсим, да видим дали има някаква информация в него, която можем да използваме. Иначе, е, може би няма да е лошо да се обърне малко повече внимание на така наречената посребрена економика или прошарена економика – да не се разглежда тази възраст като една група пасивни хора, които се вземат предвид като потребители, а и като активни участници. Мисля, че това е много важна идея и се радвам, че докладчикът поставя ударение върху нея. Може би трябва да се обърнем и към Агенцията за основните права. и да попитаме има ли доклади за дискриминацията срещу възрастните жени. Може би те ще могат да ни дадат е, повече информация. Имам и въпрос за член 24. Не знам дали е, текстът е добре преведен. По се случва така че не е добре преведено. Как да разберем това гарантирано право на основен приход? Доколкото знам, госпожа Фегерейдо има доклад в Комисията по заедостта за минималния доход и той се обсъжда тези дни. Това е, е проблем дори с, ако се запише тук минимален доход. какво въобще означава това гарантирано право на минимален доход? Това е добре да се обсъди. Благодаря, госпожа Морен. Си, мадам на президент. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че тази тема е изключително важна днес защото действително отговаря на от една страна застаряващото общество в Европа, но от друга страна и на продължаването на живота, което се отнася повече до женското население, отколкото до мъжкото. Защото знаеме, че едно от две момичета, които се раждат днес, ще живее над 100 години. Така че очевидно проблемът е специфичен и специфичен не само за европейското общество, но за жените в Европа. Затова искам да се върна към заглавието на този доклад, без разбира се, непременно отъжнявам последиците, но ролята на жените в едно застаряващо общество. Ролята на жените. Мисля, че първото нещо, и то се казва в началото на доклада, е менталитета да се промени спрямо застаряването. Така както Едит Бауер го каза току-що. Едно общество, което застарява, вече не е общество, което е в страни от пътя, а днес с, едно, с един такъв удължен живот продължава да бъде активно население, продължава да има роля в нашето европейско общество. Така че едновременно не само менталитета трябва да се промени, но и да се намерят нови начини, по които да се включи това застаряващо население, а не да се изостави извън активния живот. Втория момент. Аз ще бъда много кратка. Много неща бяха вече казани. Втория момент. един въпрос за начина по който точка 11 е написана. В тази 11 точка се иска жените да увеличат възнаградената работа, т.е. броя на възнаградените часове седмично. Аз гледам положително на това, обаче нека да се каже ясно. Жените по най-различни причини отбелязват закъснение в заплащането. И в крайна сметка на пенсионна възраст или в края на професионалния си живот, те се оказват с недопустими разлики в заплащането. За това трябва да сме много бдителни. По начина по който редактираме това твърдение тук т.е. да не се възприеме в обратния смисъл на това, което всъщност искаме да кажем. Това е момент, по който аз наистина привличам вниманието ви. Искам внимание, защото ако има разлики от 30%, тук се доверявам на нашия докладчик, но 30% разлики в заплащането, е, трябва да се е, разреши този проблем по друг начин, а не с увеличено работно време, защото иначе ние самите първи ще приемем, че жените трябва да работят повече, отколкото мъжете. Мисля, че дори днес, като ви припомня, че за да се спечели една и съща заплата Знаете, че една жена трябва да работи до 26 март на следващата година, за да може да спечели това, което един мъж печели от 1 януари до 31 декември. За това в този контекст много е важно тази точка да не се обърне срещу нас. И много моля докладчик, ако може да си запише по същата точка 11. Искаме насърчаването на механизми за по-гъвкаво работно време, за споделено работно време и частично работно време. И тук мисля, че бележката не е на правилното място. Аз лично бих сложила това твърдение в точка 12. Защо? Защото е- става ясно, че застаряващото население трябва да изнамира нови модели за отпуск, за да може, например, да се поеме повече гъвкавост за грижите към възрастните хора, без при това обаче отново да се отбелязва закъснение в професионалната кариера и в заплащането, което ще се отчете после за пенсия. Така, аз съм съгласна с новите форми на отпуск, защото днес в много държави жените имат право на отпуск, за да си гледат децата, но нямат право на отпуск, например, за да се занимават с е, предишното поколение, а, а те се грижат за това е, по-възрастно поколение и оттам те натрупват закъснението за плащането. За това и искам да се съвмести това гъвкаво работно време с възможните отпуски, но не в предишната точка, защото в крайна сметка това изоставане на заплатата проистича много често от факта, че именно те по време на професионалния им живот работят на частично работно време. За това нека сме много внимателни, защото понякога а, добрите намерения водят към ада и нашите намерения трябва да се обърнат срещу жените. Трябва да сме много бдителни. Затова много ви моля да си запишете тези бележки. Благодаря. Давам думата на госпожа Овир. Благодаря, госпожо председател. Аз исках да говоря по точка 24. Само, че госпожа Бауер вече говори по тази точка, затова не трябва аз да навлизам в подробности. Въпреки това, не ми е ясно за какво става въпрос, когато се казва за гарантирано възнаграждение възоснова на стандарта на живот на държавата членка. Можем да говорим за минималния доход. Той е различен в различните държави членки. Ясно е, че всеки от нас ще остарее един ден, няма да има спасение. Днес разминаванията в заплащането на мъжете и жените са по-големи, отколкото преди. В миналото бяха 14%, сега говорим за 17,6%, имаме економическа криза, криза, какво ще стане след нея. Не знаем, естествено, пенсиите ще бъдат засегнати. Ще обсъдим и един доклад относно отпуска по майчинство. Още не съм чула жени да питат защо когато жените осигуряват следващото поколение – на една страна и съответно се грижат за демографията на тази страна, не получават 100% по време на отпуска си по майчинство. Знаем освен това, че жените получават по-малки пенсии от мъжете и по този въпрос трябва да се направи нещо. Трябва да се занимавам с корена на проблема. Искам да благодаря на докладчика, защото доклада да е много обстоен. Той не само описва, ми дава предложения за решения. Аз съм докладчик в Сянка от името на либералите и си мисля, че ако се приемат всички наши предложения, говоря за съдокладчиците, ще имаме отличен документ и ще искаме да има бързо приложение, разбира се. Давам думата на госпожа Николай Doamnă președintă, și eu uh, mă alătur celor care apreciază raportul și... Благодаря, госпожо председател. avea câteva observații de făcut. Искам да изразя своята висока оценка за този доклад. Искам да направя няколко коментара. Два коментара, които са доста важни, един малко по-маловажен. Член 11, където докладчика призовава държавите членки да насърчават гъвкавите механизми на заетост, има известни традиции по отношение на този подход в директивите, свързани с равенството на половете – според мен увеличението на пропастъп за плащането на жените и мъжете е свързано с едни изкривявания. Какво имам предвид? Голяма част от работодателите се основават на тези гъвкави договори и възоснова на тях се задълбочават тази пропас, тази разлика във възнагражденията. Мисля си, че правилото трябва да имаме безсрочни трудови договори, а не да имаме гъвкави договори с а, ограничен срок, защото те водят до това разминаване в заплащането. Докладчика трябва да говори за абсолютна подкрепа за безсрочните трудови договори. Може да се каже, че гъвкавите договори могат да бъдат използвани понякога с цел да се задълбочават тази разлика в заплащането на мъжете и жените. Втори коментар. Трябва да се наблюдава дискриминацията постоянно, защото не говорим за нещо просто, говорим за социален феномен с огромни въздействия за следващите 10-20 години, освен ако не предприемем превенционни, превентивни мерки още сега. Затова трябва да намерим ясни законодателни решения за справяне с този проблем, защото иначе тенденцията ще продължи, трудовия пазар ще продължи да се изкривява. Нека да не забравяме, че повечето държави членки се захващат с проблема от гледна точка на краткосрочното или средносрочното му решаване. Но не и от гледна точка на дългосрочното. Трябва да приканим държавите членки да позволят натрупването на пенсионни права, защото поради новите технически възможности за самоосъществяване, жените между 50 и 65 години могат да играят активна роля на трудовия пазар. И последен коментар, свързан с остеопорозата, борба с която се борят много жени това заболяване може да се счете за професионално, защото то се е, получава и в работна среда. Трябва да се включи необходимостта от е, борбата с остеопорозата и предприемането на мерки за тази борба. Благодаря. Давам думата на господа Ческова и след това ще чуем комисията. Първо госпожа Ческова. Dobrý den, vážení kolegové a kolegyně. Já bych... Добър ден, уважаеми колеги. Бих искала да направя няколко бележки във връзка с точки 12 до 24. Основната ми бележка е свързана с платения отпуск, предвиден по точка 12 и гарантирания минимален доход за европейския гражданин по точка 24. Позволете ми да внеса добавка. Може би вече е казано, но съжалявам, че закъснях. Дойдох от друга комисия направо тук. Мисля, че първо трябва да помислим кой ще се възползва от отпуската или от дохода или кой ще го осигури, защото е много трудно да се иска това от работодателите. Във връзка с платения отпуск, трябва все пак е, работодателя да плаща и на някой друг. Трябва заместваща работна е, ръка. И във връзка с економическата криза, която преживяваме в момента, в трудни такива економически времена е много трудно да се иска от работодателя или от държавата да финансира периодите на отпуск, от които трябва да се възползват жените или мъжете, ако трябва да се грижат за членове на семействата си. Позволете ми да ви кажа каква е ситуацията в Чехия. Разбира се, че се изплаща обещетение за такива грижи, както и за отпуска по майчинство в продължение на определен период. Има и други възможности за социални помощи, обещетения, но аз считам, че това е въпрос на солидарност в обществото. Това е справедлива мярка, но това не засяга само децата, Става въпрос и за останалите членове на семействата, ако се намират в ситуация, при която наистина се нуждаят от грижи. Освен това, се надявам, че тези мерки трябва да се прилагат и за жени, и за мъже. Независимо от това, че процента мъже и жени е различен сред хората, които се грижат за членовете от семейството, но не можем крайна сметка да предлагаме жените да имат е, абсолютно приоритетно положение. Сега, още нещо. Говорим за право на пенсия. Това е справедливо, разбира се, но нека да цитирам един пример. Вече не помня кой от нашите колеги произнесе следното изречение, а именно, че периода на грижи за децата или за членовете от семейството влияе върху сумата на пенсията. Аз се поинтересувах какво е положението при нас в Чехия и при нас пенсията се изчислява за целия период на заетост и включително и периода на грижи за деца или членове от семейството. Т.е. тези периоди са включени в изчислението на сумите за пенсия. Така че, може би, трябва да се обмисли положението. Аз в крайна сметка оставам с усещането, че просто нещата не работят достатъчно добре, а има примери за добри практики. Позволете ми и още една бележка. Вече не засяга парите, Става въпрос за точка 15. Благодаря, че сте включили текста във връзка с структурата на услугите. които да бъдат предоставени възможно най-дълго в домашни условия. Мисля, че точно това е посоката, която трябва да спазваме в Европа. И благодаря за това. Но още една съвсем малка забележка по точка 16 във връзка с домашните помощници. В чешкия превод пише неофициалните или непрофесионалните домашни помощници. Аз бих предпочела да сложим професионалните именно домашни помощници, които би трябвало да решат дали ще упражняват такава професия възоснова на трудов договор, това да е едната възможност, или възоснова на някакъв е, професионален лиценз или професионално разрешение. Нека да цитирам тук Чехия. Там съществува така възможност да получиш е, е, професионален патент или професионален лиценз, разрешително. Съществува такава професия за, за помощник в домашни условия и те самите плащат сами собствените си социални и здравни е, е, разходи и сами могат да решат с колко човека ще работят. Но според мен трябва да се остави това решение на самите професионалисти, които се занимават с тази дейност. И още една последна бележка относно точка 23. Според мен би трябвало да е възможно да се случи така, че възрастното лице да не познава какви са и правата за получаване на помощ. Тук говорим за по-възрастните жени, но аз не мисля, че става въпрос само за жени. Тук може да става въпрос и за мъже. Разбира се, съзнавам, че ролята на нашата комисия е да подчертаваме правата на жените, но независимо от това, Тази точка би трябвало да въжи и за мъже, и за жени. Благодаря ви, че ми слушахте. Спирам до тук. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Европейската комисия. Заповядайте. Um, thank you very much. I think it's rather my colleague from uh, Parallel Unit who is dealing with this, uh, Mrs. Hittel. Благодаря много. Може би е по-добре да дадем думата на колегата госпожа Хител, която е от съответното звено, което се занимава с този въпрос. Благодаря много. Искаме да благодарим на докладчика за тази инициатива. Смятаме, че текстът вече е много добре развит и подхождаме е, е, и подходът е много дисциплинарен, е, нещо, което ние приветстваме, защото се разглеждат жените и не са, само от към възрастта, но от към е, здравословното ми състояние, пенсиите и прочие. Искам да говоря по точки 23 и 24. Мисля, е, че... Е, първо, по 24 комисията вече действа. Има инициатива, която е насочена към е достойно и здравословно устаряване. От също така има инициативи за между поколенческа солидарност. Има и е, разработена рамка за качеството на дългосрочната грижа. Ще има и документ за адекватните, устойчиви е, пенсии е, и здравни застраховки, като ще се вземат предвид и средствата за заплащане на грижащите се. Е, има известни е, въпроси, свързани с нарушението на правата на тези хора и то е свързано с точка 23. Плана за действие за приложение на програмата Stockholm подчертава, че хартата за правата на човека трябва да стане компас за всички европейски политики в тази област. Комисията ще представи по-късно тази година едно съобщение за политиката за основните права, в което ще се предложи и стратегия за ефективно приложение на хартата. В този контекст комисията ще приема годишни доклади с на, преглед на напредъка на приложението на хартата. По точка 24 за комисията не е ясно дали, когато се говори за директива за основните услуги, дали става дума за социалните услуги от общ интерес. Защото ако е така, тогава а, а, по-настоящем има разпоредби, които се занимават с тези въпроси покриват всичко, независимо от възрастта, но има и допълнителна дейност за социалните услуги. Що се отнася до гарантирания приход, комисията в консултациите на тема активно включване получи информация, е, че защитата на минималния доход е нещо, което се решава на национално равнище и затова комисията не предлага директива за схемите за доходите и не възнамерява да направи такова предложение за основния приход. Това са основните ми коментари. Отново благодаря за този подход, благодаря за начин, по който е разработен доклада. Благодаря. А сега нека да дам думата отново на докладчика, госпожа Пети Кайнен. Нека само да ви припомня, че имаме още две други точки в дневния ред днес след обед и трябва да се занимаем с тях. Благодаря, ще се опитам да бъда възможно най-кратка. Ще благодаря на колегите и на, комисията за коментарите. Сигурна съм, че те са полезни за доклада. Няма да навлизам в подробности, само по четирите въпроса, които бяха пряко зададени към мен. Първо по член 5 и по директивата за дискриминацията. Ще е, ви информирам за другите директиви и за директивите за достъпа е, до услуги и прочие. Сега по втори въпрос за доходите. Наясно съм с е, ситуацията между комисията и съвета по отношение на минималните минималния доход, но все пак е въпрос на е, политически съображения, дали ние да повдигнем този въпрос или не. Може би, крайна сметка, можем да упоменем, че на национално равнище може да се вземе решение за това какви са праговете. Що се отнася до, до услугите? Да, тук става дума и за социални услуги от общ характер. Може би формулировката на основни услуги не е много добра, само че се, се опитах в нея, в нея да включа не само социалните услуги, но и други услуги, например транспорт и прочи. И така, благодаря за всички коментари. що се отнася до точка 11, отново формулировката там е много лоша и трябва да сме много внимателни. Какво се опитвах да направя тук? Опитах се да не настоя за повече часове работа за жените, които работят и продължават да работят. Въпросът е, че това, че не им се предоставя възможност до, да, за достъп до социални услуги за грижа за децата или е, е грижа за техните възрастни родители, тогава е, тези жени могат да напуснат работата си и това да се отрази и на техния е, доход и в крайна сметка и на тяхната пенсия. Затова е добре да обърнем внимание на този тип подкрепещи системи. Така че ви благодаря за коментарите. Е, това се отнася и до платения отпуск. Е, надявам се, че с докладчите за Сянка и е, с други от вас можем да продължим разговорите тук по въпроса за пенсиите. Може би не е добре системата да включва часовете и дните, които са изработени у дома защото е, това много често може да изключи напълно жените от, служ... от а, е, а, е, пазара на труда и те да си останат вкъщи. А, те, те или иначе вече са по-неблагодетелствени спрямо а, мъжете. Просто а, тук трябва да съберем повече е, мнения, защото аз не съм специалист и да видим как, как да се отрази това на калкулирането. Благодаря. Сега по графика 29 юни е крайният срок за подаване на изменения. Очакваме на 14 юли да можем да проведем гласуването. Благодаря на докладчика. Сега преминаваме веднага и незабавно към следващата точка от дневния ред става дума за жените, работещи при несигурни условия на труд. Давам думата на госпожа Томсън, която ще ни представи доклада. Имате думата. Благодаря много, госпожо председател. През последните години виждаме, нарастване на работата при несигурни условия на труд. И разбира се, без да се изненадваме от това, виждаме, че жените много често се занимават с такава работа. Много често трябва да има предвид, тези жени работят като домашни помощници или е, се грижат за възрастни, е, е, нещо, което остава Не... Видимо също така работят е, в е, хотели и така. При несигурните условия на труд има много повече жени и отрицателното влияние на тези нестандартни форми на заетост има отрицателно значение, е, влияние върху е, е жени, работещите жени тази ситуация се отразява не само отрицателно върху а, разликите между мъжете и жените, а и води до бедност в много семейства, разчитащи на прихода само на един член на семейството. Именно заради това трябва да определим какви са характеристиките на работата при несигурни условия на труд а, и това трябва да бъде направено в рамките на новата стратегия за равнопоставеност на половете. Необходимо е да има информация и образование от най-ранен етап, например, чрез насърчаване на информиране на в областите, в които са взети основно жени. Е, тук е, говорим за определене на тези области, които типично са взети от жени. На много места е, идеята за гъвкавата сигурност е довела само до гъвкавост, без гаранция за защита на социалните права. Затова комисията и държавите членки трябва да, да вземат допълнителни законодателни мерки за задължителни минимални социални стандарти и да се гарантира за всички работещи равен достъп до социални услуги и помощи, включително достъп е, до помощ по майчинство и е, до плащане на здравни осигуровки и е, пенсионни осигуровки, независимо от условията на, до, на трудовия договор. Много от тези жени са от победни страни, те са иммигранти, работят е, на нередовни договори или дори нелегално. Много често те са подложени на злопотреби, насилие, на сексуални злопотреби или пък работят без каквото и да било заплащане. Жените, които е, работят недеклариран труд много често се страхуват да се обърнат към властите и да се оплачат срещу тези злоупотреби, защото се опасяват, че ще бъдат депортирани. Именно заради това настояваме този тип заетост да се трансформира в редовна заетост и на работодателите, които докладват пред властите нередовните договори да се гарантира, че няма да бъдат наказани. Този въпрос е засегнат множество резолюции на Европейския парламент, но самият. Е, но, но все пак въпроса за жените, работещи при несигурни условия на труд, никога не е бил засяган във всичките му области и за това е изключително важен. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Корнелисен. Um... Благодаря. И този доклад е много добър. Ние като цяло сме безупречна комисия. Доклада е важен и засяга няколко фундаментални въпроса. Парадокса, според който нетипичните трудови договори се превърнаха в типични, е притеснителен. Сега в света има повече нетипични, отколкото типични трудови договори, защото имаме разпространение на заетост, която не е по силата на един традиционен, безсрочен трудов договор на работа 8 часа на ден. Знаете, че това се случва. Точно този нетипичен характер на трудовите договори на заетостта води до това нестабилно положение и пречи на страните, на държавите членки да създадат необходимите условия за живот. От една страна се говори за гъвкавост на работното място, по отношение на работните часове, говори се, че трябва да има такава гъвкавост, за да може да се комбинират задълженията и към семейството с задълженията към компанията. От друга страна обаче работата на непълно работно време и е, гъвкавото работно време се използват като е, една възможност за злоупотреба, най-вече по отношение на жените. Така че има проблеми с а, е, тази гъвкавост. Е, нетипичната заетост може да е нещо добро, но само при добри условия. Подкрепям голяма част от предложенията, които се правят в доклада. Смятам, че трябва да сме категорични, Точка четвърта е сърцевината на доклада, според мен и законодателството на Европейския съюз в областта на трудовата заетост трябва да се промени, за да защити по-добре жените. Утре ще гласуваме по насоките за заетостта. Моля ви да подкрепите придаването на едно силно полово измерение на насоките за заетост. Трябва да се разгледат и механизмите, които правят а, несигурната заетост а, популярна, като, например, високи данъци на а, позиции, свързани с услугите. Ето това, например, кара хората да наемат служители които да се е, грижат за е, техните домове, да ги почистват, например, въобще домашни помощници е, незаконно, тъй като данъците са много големи. Тези проблеми трябва да намерят своето решение и това не може да стане само възоснова на облигационното право. Благодаря, госпожо Корнелисен. Давам думата на госпожа Майснер. Имаме още трима колеги по този доклад, всъщност четирима. Имаме още един доклад, така че ви моля да сте максимално кратки. Госпожа Майснер. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на докладчика за отличната работа. Тази тема е важна, защото жените, които заемат длъжности при такива несигурни условия, са проблем за нашето общество. Дори в Германия установяваме, че има много повече жени, които са в трудно положение, отколкото мъже. Наистина в момента сме в период на криза, но това винаги е било така. Винаги жените са били по-силно засегнати, отколкото мъжете от несигурните условия. Разбира се, че трябва да се борим с това явление, а до сега не сме направили кой не какво в тази посока. Всъщност е, този доклад е свързан с проблематиката на предишния доклад е, за застаряващите жени. В предишния доклад вече говорихме за различията в заплащането между мъжете и жените. Това разбира се в економическа и криза или поради несигурни условия на труд е, се засилва като явление. Различието в заплащането се дължи именно и на частичното работно време, а това частично работно време пречи на развитието на кариерата и създава и напрежение в рамките на семейната единица. Но основното е, че в крайна сметка и пенсията накрая е по-слаба и самото развитие на кариерата е по-бавно. Хората с по-ниска квалификация са по-силно засегнати заради безработицата и една жена с дори по-добро образование много трудно постига една и съща длъжност като мъжа със същото образование. Ние знаем, че Европа в момента се променя демографски и ще трябва за бъдеще да осигурим място за всички жени, които са а, квалифицирани. Аз ще внеса изменения по член 4 във връзка с достъпа до обучение. Защото трябва да се помогне на тези жени да могат да се обучават, да имат достъп, разбира се, и до социално осигуряване, но освен това трябва обучение, това е много важно и то продължаващото обучение, за да може да се подобрява тяхното равнище на квалификация и да намират винаги длъжността, която да отговаря на тяхното равнище. Позволете ми също така да кажа, че е, гъвкавия подход е съвсем справедлив тук. Е, той е залегнал още от Лисабонския договор. Той въжи и за мъжете, и за жените. Трябва повече гъвкавост и гъвкавостта не винаги е недостатък. Обратно може да бъде предимство, за да може да се комбинира семейния и професионалния живот. Но гъвкавостта не е, е не е непременно, не трябва да се разглежда изолирано, трябва да е съчетана и с сигурността. Така че гъвкавостта не трябва да бъде в ущърп на сигурността и е, недостатъците всъщност засягат повече жените заради семейните грижи, действително. Така че трябва да се плъзнем по тази посока и гъвкавостта да се съчетае с повече сигурност. Говорихте за е, момичетата, които е, работят е, в домакинствата, но освен тази ситуация има и жени мигрантки, които много често са двойно дискриминирани, защото са и чужденки, а това означава, че да речем не знаят езика. И за тях е изключително трудно затова е много важно да видим какви социални последици може да има този доклад. Благодаря. Сега... Пожа Заборска. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dovolte aj mňa, aby som poďakovala pani Tomsen v mene frakcie. Благодаря много, госпожа председател. Искам да изразя своята благодарност на госпожа Томсън и от името на ЕНП искам да кажа, че тя е покрила въпроса много подробно. Нейният доклад по собствена инициатива се представя в, нашия, в нашата комисия в един момент, в който Европейския парламент, Европейския съюз, извинете, подготвя своето бъдеще, стратегията за 2020 година. До края на тази година се очаква да направим оценка на Лисабонската стратегия. Смятам, че тази оценка няма да е много положителна. Мисля, че трябва да извлечем полки от допуснатите грешки, включително и особено от тези области, в които Лисабонската стратегия не е постигнала успех. Говорим за несигурната работа а, при жените, но много често това е феномен, който засяга и мъжете. Тук просто говорим за по-бедните хора от населението. Ако говорим за краткосрочни договори, трябва да се прави разлика между доброволните договори и, и наложените от работодателя краткосрочни договори, които може би са резултат от е, тежко економическо положение на предприятието или на економиката. И така, краткосрочните договори не винаги са нещо отрицателно. Въпросът е, че има ситуации, в които са и отрицателни. По-рано говорихме, че е добре да има такива възможности за жените, защото така те могат да са на по-голямо разположение за други неща, например за грижата за децата. И от материална гледна точка искам да попитам какво е готово да даде обществото на жените, които работят на непълен работен ден. Наскоро виждаме, че това е една област, в която можем да намерим латентна бедност. Другият важен въпрос е мобилността. Преди 10 години някой е, да пътува е, в командировка е, си беше направил привилегия, само повече стоящите пътуваха, а сега изглежда, че всички пътуват. Така че това изисква специални мерки за постигане на хармония между семейния и работния живот. И така, искам да задам няколко въпроса. Искаме ли мъжете и жените е, да са по-приспособими към изискванията на пазара или искаме пазарът да се разглежда като предоставящ услуга на хората, като работещ в услуга на хората. В такъв случай економическите перспективи трябва да се занимават повече с потребностите на жените. От тази гледна точка една жена може да се разглежда като по уязвима от един мъж и много често жените се принуждават да приемат ситуациите, които се диктуват от пазара. Вече 7 години съм в Европейски парламент. И виждаме какво става тук. Сутринта, всеки ден, можем да забележим, че все повече мъже идват на работа в момента, в който идва обслужващият персонал в парламента. Много често това са мъже от иммигрантски семейства. Това означава, че положението на жените в тези среди още повече се влушава. Особено на тези жени, които търсят неквалифициран, възможност за неквалифицирана работа. И за това искам да подчертая, че именно заради дългосрочните процедури, жените, които се грижат за семействата си и не декларират своят труд и за това техният труд не е оценен. Благодаря на, на докладчика, ще подам някои изменения, но мисля, че като цяло можем да стигнем до едно положително реш... разрешение. Госпожа Миколай. Да, și acest се înscrie în același Eu cred că... Благодаря, госпожо председател. Разискванията много не се различават от тези по предишния доклад. Мисля си, че можехме да имаме един документ с по-общ характер. Нека да направя няколко коментара по този конкретен доклад. Той е добър. Мисля си обаче, че проекто доклада би трябвало да поставя по-голямо ударение върху необходимостта от криминализиране на някои дейности, които в момента се толерират и приемат от обществото. Първо говоря за принудителния труд. Това е форма на модерно робство, която се толерира и дори приема в някои случаи. Този принудителен труд сам по себе си създава дискриминация по признак пол – И като се намеси и е, признак е, етнос, е, нещата стават много сериозни. Така че аз си мисля, че в този доклад трябва да се постави по-голямо ударение върху домашните помощници. Много от тези хора са в много трудно положение. Повечето от тях се подлагат на унизителни условия на труд, много често нямат никакъв трудов договор. Държавите членки трябва да се приканят да не толерират такъв тип дейност. Тя може да бъде разглеждана понякога и като принудителна форма на труд. Освен това, трябва да се постави фокус и върху жените мигранти. Много жени, поради своето отчаяние, са прокудени от собствената си страна, търсят работа в друга страна и обществото не им помага. Има ситуации, в които тяхното положение става още по-сериозно, тъй като се намесва трафика на хора, намесват се работни места на черния пазар, тази тенденция се засилва. Все повече и повече жени стават жертва на трафик на хора в държавите членки и се принуждават да заемат работни места на черния трудов пазар, които са много ниско заплатени, не са по никакъв начин свързани с някакъв престиж. Трябва да се опитаме да пресечем този феномен в неговия зародиш, защото последиците ще са сериозни и най-сериозната ще е отчуждаването на следващото поколение и разбиването на семейството. Ставаме свидетели на увеличаване на самоубийствата сред децата, чието майки са напуснали семействата си и работят в други страни. Госпожа Морен. Ще бъда съвсем кратка. Искам само да помоля докладчика да внесе светлина по точка 5. Във френския превод се говори за необходимост от синдикализация на жените. Синдикализация. Това е право, това не е задължение. Не знам всъщност дали превода е верен на идеята, дали не е по-добре да се говори за развиване на социалния диалог с жените, защото Именно това е възможното и желано нещо. А, така както сега е формулирано изречението, по-скоро ни навежда мисълта, че членуването в синдикати е задължително, а това не е вярно за 27-те е, страни и за това ще трябва да се преразгледа това последно изречение в точка 5, е, поне по мое мнение, но докладчика ще ни каже какво мисля. Благодаря. Последният оратор е госпожа Фигередо, преди да чуем и комисията. Имате думата. Obrigada, Sra. Presidente. Também quero agradecer à nossa relatora o trabalho que fez. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за свършената работа. Действително темата е много важна. Искам да ви припомня, че последната година, миналата година, аз бях една от подписалите се за пилотния проект, който се занимаваше с несигурните условия на труд. И тогава настояхме комисията да събере информация за това какво се върши и те да ни я предоставят. В днешно време работата при несигурни условия на труд се увеличава все повече. Статистиката показва, че около 75% от новосъздадените работни места са несигурни а, има страни, в които 90% от заетите по такъв начин са жени. И така малко са работните места, създадени за жените и много голяма част от тях са несигурни. Все повече агенции за временно за временна заетост изникват а пък законодателството е доста неясно, поне е така при нас, в моята страна. Колегите споменаха, че има различни директиви. Но не мисля, че това е цялата картина. Мисля, че е необходимо да обърнем по-голямо внимание на агенциите за временна заетост. Има и още един важен въпрос, който съм споменавала и по-рано. Въпрос, който е много важен в моята страна. Законодателството за защита на правата на жените, особено за майчинството, се подкопава чрез специални премии. 450 евро на месец е прага на бедността. Това е минимална е, заплата, но всъщност е, 25 евро от тези пари отиват за данъци. Тоест, се налага тези хора да живеят с 420 евро месечно. Как може да се живее така? Как може да се изхранва семейство? И така, какво се получава? Тези жени работят, но на практика получават минимална работна заплата. Те не получават каквато и да било помощ, когато имат час при лекар или пък а, необходимост от медицински грижи. Мисля, че това е напълно недопустимо. Ако разгледаме практиката, а, мога да ви дам един пример. В Португалия а, ясно е, че не помагаме на правата на жените. Благодаря. Да, думата на господин Равала от комисията. Имате думата. Благодаря много. Благодаря, че ми давате думата по този важен е, проектодоклад по много интересна тема. Настоящата криза е описана като по-различна от предходните рецесии в своята е, тежест и да се отразява е, лоша на жените и на заедостта на жените. И наблюдателите на пазара на труда на комисията уточняват, че и мъжете и жените губят от кризата. Жените те или иначе са по... е по-вероятно да са заети на непълен работен ден да работят. По-малко часове и да работят на по-несигурни трудови договори, а сега кризата влушава нещата. Комисията е наясно с този факт и това е подчертано в последния доклад на Комисията за равнопоставеността между половете. В този доклад Комисията подчертава, че равнопоставеността между половете е от решаващо значение за постигалите на целите на економическото и социално сближаване и че участието на жените на пазара допринася не само за тяхната економическа е, тяхната економическа независимост, но и за борбата срещу бедността и за социалното маргинализиране. Както знаете, комисията прие харта за жените и това представлява политически ангажимент. Комисията да се занимава с този въпрос и е да се разработи стратегия за равенството между жените и мъжете, която да се приложи през следващите пет години най-важно тук е, е да има равенство в, неза... в економическата независимост. Няма как да има равенство между мъжете и жените без равенство в економическата независимост. За това трябва да насърчим пълната интеграция и на мъжете и на жените пазара на труда, като специално значение се обръща на по-дискриминираните групи, като например жените от иммигрантски происход. Също така трябва да се подобри качеството на работните места, предоставени на жени, тъй като много често жените работят на по-низко оценявана работа и при по-несигурни условия на труд. Друг важен въпрос, който се споменава в доклада е необходимостта да се гарантира равно заплащане за еднаква работа. Много често се оказва, че жените се сблъскват с големи нерав на поставености на пазара на труда, нещо, което води до голяма пропаст в заплащането средностатистически между мъжете и жените. Разликите по последни данни на Евростат са 17,8%. Комисията ще използва всички инструменти, с които разполага, и законодателни, и незаконодателни, и заедно с социалните партньори ще обмисли възможностите за подобряване на мерките за е, равното заплащане. Също така има информация е, за пропаста в заплащанията. От 2009 година започна тази кампания и сега продължава. Основната и цел е да информира е, работещите жени по този въпрос. Комисията също така ще проучи възможностите да подобри законодателството по различните видове семейен отпуск, например отпуск по майчинство и родителския отпуск, както и е, ще зададе нови цели за грижата за деца. И накрая експертите на Комисията по заедостта и равнопоставеността между половете ще представят доклад, в който ще се занимаят с аспектите, свързани с равнопоставеността. Благодаря. Заключителни коментари. Е, разбирам, че ще сте кратка, защото има още един доклад. Благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Благодаря на всички колеги за важния принос към този доклад. Ще дам отговор на някои от въпросите. Нещо, което е важно, беше подчертано от господин госпожа Заборска. Какво дава обществото на жените, които работят на непълен работен ден? Ако вие доброволно работите на такъв договор, може да не може да издържате своето семейство, защото имате деца, имате съпруг. Всъщност, в крайна сметка, брака може да е по-рискован бизнес, отколкото работата на непълен работен ден. Виждаме, че има много разводи. Жените обаче поемат този риск, казват добре, ще работя на непълен работен ден, ще чистя къщата, ще се грижа за дома, мъжа ще ходи на работа, само че мъжа по време на своята работа има и една колега от а, женски пол, разбира се, която се прибира в къщи и трябва да свърши всичката тая работа, която върши съпругата на мъжа, само че е късно вечерта. За какво равенство говорим? Аз не Желая да се насърчават тук жените, които доброволно работят на непълен работен ден. Не съм и за принудителното участие в синдикатите. Аз съм от страна, в която има една традиция на социален диалог, в която участват профсъюзите по отношение на принудителният труд. Това не е доклад за принудителния труд. Това е нещо, което като ваш коментар би трябвало да бъде включено в доклад за заетостта. Има някои държави членки, в които има големи и силни синдикати, като тези в Скандинавия, има други държави, които нямат чак такова ниво на синдикализация, социалния диалог протича по друг начин, ще направя съответните промени. Благодаря, госпожо Томсен И така, 29 юни, крайен срок за измененията, гласуване в комисията 28-29 септември. Остана ни съвсем малко време за последната точка от дневния ред това е един доклад. Водещата комисия по него е комисията по заетост. Той се нарича Демографски предизвикателства и солидарност между поколенията. Давам думата на госпожа Бауер. Тя е нашия докладчик. Моля. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy én nagyon rövid lehetek, mert... Благодаря. Мисля, че ще успея да съм кратка, защото в крайна сметка сърцевината на проблема вече бе засегната днес. В момента, в който моята колега Сирпа Пьети Кайнен се изказа. В този случай става въпрос за становище. Становище към доклада на Томас Ман, защото водещата комисия е комисията по заетостта. Знаете за напрежението между различните поколения. Това напрежение трябва да бъде разгледано. Не можем да очакваме общността да се намеси така, че да намали това напрежение. Самия проблем за солидарността между поколенията – е много важен, защото тези поколения зависят едно от друго, те имат нужда едно от друго. Именно това мотивира нашия подход към проблема. Много е важно всяко едно от поколенията да се разгледа в спецификата си. Това, което ми се искаше да е, изкарам наяве е следното. И младите, и по-възрастните се сблъскват с факта, че Европейския съюз иска да увеличи заетостта в следващите години, а това означава, че имаме нужда от сериозни усилия и от възможност за съвместяване на семейния и професионалния живот. Именно това би позволило да се намали напрежението. Естествено, в това становище трябва да разгледаме друга проблематика, а именно дискриминацията спрямо възрастните, с която се сблъскваме на доста места, но за това вече сме говорили и на друго място извън това становище. А преди малко също говорих за това, когато говорихме за доклада на госпожа Пиети Кейнен. Тук става въпрос за възможност от социална гледна точка, коя, от която още не сме се възползвали. Трябва да разгледаме а, е, продължаващото обучение не едва на 40 години, а трябва да говорим и за по-възрастните които да имат възможност да се обучават. Моля госпожа Корнелисен за кратък коментар, за да чуем и коментара на комисията. Госпожа Корнелисен, напълно съм съгласна, че вече сме говорили за жените в едни застаряващи общества. По доклада Пиети Канен нещата се припокриват до голяма степен. Мисля, че може да включим част от тези въпроси и в доклада на Томас Ман от Комисията по заетост. Аз съм и докладчик в Сянка в Комисията по заетост. Доклада за сега не е белязан от въпросите за разликите в третирането на половете. Нека да включим това измерение в доклада на Томас Ман, за да може той да отчете това измерение. Благодаря, госпожа Коста. Моля ви за кратък коментар. condivido la preoccupazione della collega Bauer di inserire. Съгласна съм с госпожа Бауер да се въведе е, измерението свързано с разликата в половете в доклада МАН. Мисля, че е важно да се наблегне и на положението на застаряващите жени в рамките на обучението по време на целия живот. Мисля, че е важно също така, чрез изменение да се въведе и двойната отговорност на жените. И да се избегне семейството да се превърне в социален амортисьор, в е, отношенията между поколенията. Мисля, че е важно също така да се каже, че някои политики могат да създадат повече солидарност между поколенията, например фискалната политика. И да се говори за създаване на условия за уравновесяване на социалната система. Благодаря. Госпожа Морен, заповядайте. Съвсем накратко, във връзка с твърде интересната работа на госпожа Бауер. Има нещо, което изобщо не се споменава тук. Всъщност днес поколенията на бабите и дядовците заемат ново място спрямо внуците в отношенията между поколенията. Не трябва само да гледаме солидарността, солидарността на поколенията, е, например, активното поколение спрямо застаряващото поколение, но трябва да се разгледа също така солидарността по отношение на внуците. Всички социологически изследвания днес показват, че връзките между внуци и баби и дядовци са се променили значително и солидарността е от съществено значение и тя се намира точно на това равнище. Затова, ако госпожа Бауер е съгласна, бих искала това да се включи, защото това действително е една огромна промяна в обществото и това е свързано с промяната в семейните връзки. Благодаря. Давам думата на комисията господин Рисковски, моля. Um, thank you very much. Um, I will start with a brief update on the uh, благодаря много. Ще ви дам кратка информация за нашите планове за годината 2011, Европейска година на активното остаряване и солидарността между поколенията. Така е последната заглавие, което се предлага. Тази идея се подкрепя от кабинета на комисаря. Ще се премине към консултации между различните служби скоро и е, скоро ще се уточни и името по-точно, но мисля, че ще се включат и двете понятия активното остаряване и солидарността между поколенията. А сега няколко коментара по проекта доклада. Първо по точка 25 е Европейския алианс на семействата. Формулировката доказани добри практики, може би малко ограничаваща. От една страна, може би тя предполага, че има някаква обща посока, в която трябва да се предвижат семейните политики, която е ясна и че е, има практики, които могат е, да се докажат като благотворни, за то, защото предвижват нещата в определена посока. Както знаете, в днешно време тези неща са в ръцете на държавите членки и там са и компетенциите по семейните въпроси. Ето, например, въпроса за работата на непълен работен ден. Има големи разлики. В някои страни има насречение жените да се е, занимават поне с работа на непълен работен на ден, а не да е, са домакини в други страни. Жените се насърчават да работят на пълен работен ден. В трети ситуации, например, в скандинавските е, страни, се е, насърчава повече работа на час за мъжете и по-малко работа на час за жените. и повече работа на пълен работен ден. И е, така просто политиката е различна. Сега по точка 26 работата от дистанция, това е още една мярка, която може да подпомогне съвместяването на семейния и служебния живот. Това е въпрос, който е, е все по-важен, защото придвижването до работа е, започва да отнема все повече време. Именно заради това е, работата у дома може понякога да се комбинира с е, грижа за децата. А, сега, последното твърдение не винаги а, е вярно, а, но все пак спестяването на време от придвижване до работа е важен аргумент. Има още няколко коментара, които искам да направя има една интересна идея, която може да се развие и в този доклад. Тя бе повдигната от госпожа Паядели. Става дума за активизирането на възрастните, поне чрез включването им в управлението на работата на институциите за възрастни. След това бе повдигнат важен въпрос от колегата Миколай за миграцията в рамките на Европейския съюз, за това какво се случва с децата, когато родителите са били принудени да емигрират и да търсят работа в друга държава членка. Това е всичко. Благодаря. Госпожа Бауер, моля ви за изключително кратък заключителен коментар. Имате думата. Благодаря. Май сме пресрочили времето, затова искам да ви благодаря за всички коментари. Само една кратка бележка. Елизабет направи един коментар, който ми напомни за един пример от а, унгарското законодателство. То предвижда възможност за бабите и дядовците също да взимат родителски отпуск. Това може да послужи за пример, който да помогне. Благодаря. Благодаря, госпожо Бауър. Благодаря на всички